Ja, guten Morgen. Liebe колеги. Добър ден, уважаеми колеги. Нека да започнем днешното ни заседание. 18 февруари Днес имаме редица гласувания, които трябва да проведем. Така че ще започнем с гласуването. За съжаление, тук нямаме екран за проверка на електронното гласуване. Искам да ви помоля да гласуваме пробно. Режим на гласуване. не можах да разбера дали съм гласувал или не. Тук обаче не виждам, казва председателя. Другите могат да виждат. И така, Започваме с доклада на колегата Маринеско. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4. За? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение компромис 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, 10 за, против, въздържали се, приема се, устно изменение. Можете да го прочетете. Има ли възражения? Няма възражение. Гласуваме изменение 11 с устното е, изменение за против въздържали се. Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Устно изменение 2 и изменение 15 няма възражение. Гласуваме изменение 15 с изменението за против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се да проверим електронно гласуването по изменение 16. Режим на гласуване, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Ако изменение 16 е прието, 17 пада, продължаваме с 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, отхвърля се, изменение 20 за, против, въздържали се, Нека да проверим изменение. А, отхвърля се, извинете. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Извинявам се, казва председателя, пада, защото 24 беше прието, 25 за. Против, въздържали се, приема се, 26 за. Против, въздържали се, приема се, 27 за. Извинявайте, казва председателя, компромис 4. Кой е за компромис 4? Против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за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 Край на гласуването. Отхвърля се. Съжалявам. 36 с устно изменение. Има ли някой, който да възразява срещу устното изменение? Няма. Гласуваме 36 с устното изменение за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 39 за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 41 за. Против? Въздържали се? Приема се. 42 и 43 са идентични. Гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 40... Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се.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 56 беше отхвърлено. Гласуваме електронно за 57. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Извинение 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се. Да проверим. Проверяваме 68. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Това беше 68, 69 и 70 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 71 за. Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се. Нека да повторим. 85 коза, е против, въздържали се, отхвърля се. Ако се приема 85, 86 и 87 падат. Кой е за 86? Против? Нека да проверим електронно 86. Край на гласуването. Приема се.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 всички въпроси. Екон 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. Екон 3, за, против, въздържали се, приема се. Екон 4, за, против, въздържали се, приема се. Има ли някой против гласуването Амблок? Няма. Тогава гласуваме Амблок. Екон 5 до края. Кой е за Екон 5 и до края? Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме електронно по целия доклад. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. А,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 Може ли да гласуваме Employment 1 и 2? Кой е, за 1 и 2? Е, против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме електронно по целия доклад бълчите с моля режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Поздравление на докладчика, колегата Балчитис, за доклада. Току-що ме информираха, че това е първият доклад по собствена инициатива, който приехме според новите правила на Сметната палата. И така продължавам с доклада на Ингеборг Гресле Изменение 1 и 2 са идентични. Кой е за 1 и 2? Против. Въздържали се отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се отхвърля се. Изменение 5 и 6 за. Против. Да проверим електронно.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 14 за, против, <laughs> въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 19 всъщност става включено. Устно изменение на докладчика, някой да възразява. Вие възразявате. Не може да гласуваме, ако някой възразява. Продължаваме с 21. За. Против. Въздържали се. Повтарям. 21 гласуваме. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. Разделно гласуване. Първото изречение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второто изречение. За. Против. Да проверим второто изречение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Извинявам се. Приетост е. Сега имаме само една част от 23, която е прието. Какво да направим? Така че по-добре е да гласуваме. Ще проверим кой е за 22, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 24. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 27. Разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 28 е включено. Компромис 4 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за. Против, въздържали се, приема се. Осно изменение. Не сме гласували по изменение 30. Благодаря, казва председателят. Връщам се на изменение 30. Кой е за? Против? Въздържали се при... О... Отхвърля се. Проверявах дали внимавате. Изменение 30. Кой е за? Против? явно се отхвърля. Компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение 33. С устна добавка. Оттегляте, значи без устното изменение, 33 без устното изменение, за против да проверим поименно изменение 33 без устното, устната поправка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 13 на 13, значи се отхвърля. Изменение 34. Кой е за? Против. Въздържали се отхвърля се. 35 за против, въздържали се, отхвърля се, 37 за, против, въздържали се, отхвърля се, 36 за, против, въздържали се, отхвърля се, 41 за, против, въздържали се, отхвърля се, 40 за, коза, е 40 против, въздържали се, отхвърля се. Тридесет и девет за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 не се гласува. Компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Не гласуваме по 45. 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за. А, тук не се гласува. Може би по-добре трябва беше да гласуваме на компромиса. 48 и 49 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се. Проверяваме електронно. 48 и 49 режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 52 и 53 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно. Електронна проверка 52-53. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Не беше ясно. Отхвърля се с 13 на 13. оригиналния параграф. Някой възразява ли срещу устното изменение? Добре, можем да гласуваме. 52 и 53 бяха отхвърлени. Следователно гласуваме устното изменение. Кой е за, против? въздържали се, да проверим електронно режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приеме се. Изменение 54. Кой е за 54? Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 8 за. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 11а, нов, устно изменение на докладчика. Има ли някой, който да възразява срещу устното изменение? Няма. Гласуваме кой е за. Против, въздържали се, приема се. 55 е оттеглено. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 56 е включено, така че вече мога да подложа на електронно гласуване целият доклад. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Поздравления за докладчика Инге Гресле за този много важен доклад за европейската процедура. allow Mr. Ivan to arrive. Okay. Dear colleagues, liebe Kollegen und Kollegen. Уважаеми. Darf ich... Уважаеми колеги, ще ви помоля за внимание. Liebe Kollegen, es geht jetzt um eine Änderung der Tagesordnung. И сега ще направим една промяна в дневния ред. Поради технически причини Следващата точка, 19. С нея няма да се занимаваме сега, тъй като нашия колега пътува на тук. Вместо това започваме с следващата точка. Доклада на господин Рюбик. Става въпрос за съвместни начинания във връзка с процедурата за освобождаване по отговорност. Ако сте съгласни да работим по тези въпроси. Минаваме директно към точка Двадесет и пета, казва председателя. Dem Berichterstatter Paul Rübig das Wort. Bitte schön. Ja, recht herzlichen Dank. И така, с това давам думата, думата на господин Рубик. И така. Дами и господа, Всъщност точката е 52. Имаме безработица на много, в много економически сектори в Европа. Нивата са високи и е много важно страна на Европейския съюз да предприеме необходимите мерки, за да се справи с тези въпроси. По този начин ще успеем да дадем тласък на своята економика и ще дадем възможност на държавите членки да бъдат конкурентоспособни на международно ниво с нови услуги, с нови продукти. Това от своя страна ще подпомогне развитието на всички сектори и развитието на конкурентоспособността. Имаме програмата Хоризонт 2020, както и седмата рамкова програма за научни изследвания. Имаме много различни указания и насоки тук. Искам да кажа, че съм много щастлив, защото въпреки, че имаме около 7% съкръщаване на бюджета, седмата програма, независимо от несполучливите обстоятелства, в които работи. Има достатъчно сериозен бюджет, който е заделен за нея. Независимо от съкръщенията, за които призоваха националните парламенти, ние успяхме да запазим възможността да предоставим именно тази сума за този сектор, за технологичните системи. програмата Clean Sky, която залага аеронавтиката и околната среда, така наречената програма Чисто небе. Всички тези неща са част от съвместните инициативи, съвместните предприятия, както се наричат. Разбира се. трябва да запазим и своята позиция по отношение на наноелектрониката. Тази позиция, за съжаление, е позиция, от която се наложи да отстъпим. Имаме и въпросите свързани с водорода, с въглеродния диоксид, които определено ще дадат своят тласък в транспортната сфера. Много е важно да вземем предвид въпросите, свързани с новите двата. И освен, от, освен водорода и другите видове чисти горива, можем да говорим и за така наречените горивни клетки по отношение на това, че те са много важни, за да ни предоставят по-добри решения за предоставяне на енергия за в бъдеще. Те ще играят и много важна роля, роля за в бъдеще. Много важна инициатива е инициативата за иновативна медицина. Това е много важно. Във връзка с съвместното предприятие по ИИЛ, инициатива в областта на иновативните лекарства – за в бъдеще това ще позволи да имаме международно положение в областта на иновативните лекарства. Разбира се, трябва да се направи повторна дефиниция и да се преосмисли кои ще бъдат ключовите точки по отношение на иновативните лекарства. След това Международната организация по термоядрена енергия ИТЕР. Тук се разработват основни технологии. Äh, Leitbetrieben international dementsprechend umgesetzt werden. Äh, wir wissen, има многобройни различни аспекти, които трябва да бъдат взети предвид по отношение на подкрепата за големи предприятия, също така и за малки и средни предприятия. Финансирането разбираше е от изключително значение, за да може да се запази конкурентоспособна позиция на пазара и също така да се доразвие този сектор. Aus meiner Sicht äh, besonders wichtigen пункт CESA, nämlich die Europäische Organisation zur Sicherung der Luft. Нещо, което е още е много важно е така нареченото съвместно предприятие СЕЗАР безопасността на въздухоплаването, за да имаме по-голяма ефективност в бъдещето по отношение на използването на горива, по отношение на разработването на нови видове горива, маршрути, които позволяват по-голяма разхода ефективност на горивата, а и защитават околната среда. Всички тези неща са важни по отношение на безопасността на въздухоплаването и конкретните аспекти, свързани с намаляване на разхода на горивата. През януари 2013 и в края на 2013 година имаше представяне под формата на PowerPoint презентация на всички съвместни предприятия. Обсъдихме всички възможности, които съществуват. Беше беше съставено становище от страна на Сметната палата и поради тази причина няма някакви обстоятелства, които налагат да спрем процедурата за освобождаване на отговорност по отношение на бюджета на съвместните предприятия. Във връзка с кофинансирането от страна на държавите членки, от страна на Европейския съюз, имахме една неофициална среща във връзка с инициативата в областта на иновативните лекарства, там тези неща бяха обсъдени пространно, взехме предвид основните неща, които бяха дискутирани. И освен това, проведохме редица дискусии с Сметната палата. В този случай имаше сериозно участие по отношение на анализ и оценка в областта на иновативните лекарства и тяхното място в общата рамка на съвместните предприятия. Много е важно за в бъдеще да се намали нивото на грешки, доколкото това е възможно. Много е важно и да има възможност за допълнително образование и обучение и тези възможности да бъдат засилени. Въпросът с обучението и образованието беше подчертан във връзка с общата рамка на съвместните предприятия. Тук имахме определени постижения. Искам да благодаря на всички за съвместните усилия, за отделеното време и за много доброто приемане в Европейския съюз, във всички негови институции, които са засегнати по основните важни въпроси. Разбира се, важно е да има прозрачност и ефективност. Това беше нещо, на което се наблегна. И като докладчик по съвместните предприятия искам да благодаря и на всички колеги, които работиха заедно с мен. Благодаря на всички за съвместните усилия. Ja, vielen Dank äh, an den Berichterstatter Paul Rübig. Благодаря много. Искам да благодаря господин Рубих на докладчика. Дали има някой колега, който би искал да се изкаже? Госпожа Гресле, заповядайте. Само исках да благодаря на господин докладчика. Наистина беше важно да се види какво случва с агенциите и с съвместните предприятия, защото за първ път от много години разглеждаме съвместните предприятия по отношение на пазарите, а това е необходимо. При съвместните предприятия може да се вземе различно решение за тези от тях, които имат проблеми, но разбирам, че решението трябва да се вземе по този начин. За нас е важно да подобрим ситуацията и имаме надежди, че нещата ще се подобрят за изоставащите съвместни предприятия. Думата има господин Стакакис. Благодаря много. Искам първо да благодаря на докладчика за представените доклади и искам да изразя своето съгласие по отношение на конкретната позиция във връзка с съвместните предприятия. Въпреки това, аз мятам, че има на къде да подобрим нещата. Трябва да бъдат предприяти допълнителни стъпки, трябва да има по-дисциплиниран подход във връзка с финансирането и усилията, които се полагат на ниво национално правителство. Трябва да сме сигурни, че правите на данекоплатите се използват ефективно и прозрачно. Ето защо аз съм съгласна, съгласен с предложението на докладчика по отношение на новия подход към съвместните предприятия. Разбира се, искам също така да благодаря за това, че в доклада са подчертани рисковете, които съществуват, както и затрудненията. Няма някой друг, който би искал да се изкаже, казва председател, затова имам думата отново на докладчика. Благодаря много. Смятам, че съвместните предприятия са добър модел. В бъдеще можем да продължим с частно-публичните партньорства в държавите членки. Има държави членки, които са в затруднено финансово положение към момента. Всички знаем, че именно това прави още по-необходимо в областта на научните изследвания и науката да можем да окажем необходимата подкрепа. Мисля, че това е един временен проблем, така че единственото, което мога да кажа, че ще е добре за в бъдеще да осъществяваме повече съвместни предприятия. Като разгледаме международната международната конкуренция в областта на науката, за нас е важно да създаваме заетост, особено за младежите в Европейския съюз. Това ви представлява една голяма инвестиция. Някой друг пита господин председателя? Не. Добре. Така такъв случай сме приключили с тази точка от дневния ред. Искам да благодаря на докладчика. Въпросът е дали да продължим напред и ако да, с кой доклад точно mittlerweile ist der berichterstatter äh, für die entlastung des parlaments herr ivan eingetroffen. Äh, докладчика във връзка с процедурата за освобождаване господин Иван влезе в залата. Той беше забавен в задръстването. Това се случва понякога в Брюксел. И така, можем да се върнем обратно към парламентарната процедура за освобождаване от отговорност. Това е точка 19 от нашия дневен ред. Бих искал да дам думата на господин Иван като докладчик. Da, îmi cer și eu scuze pentru întârziere, nu a depins absolut deloc de mine. Legat de acest uh, raport... Благодаря, господин председател. Въпросният доклад, както можете да видите, е доклад, който е изключително деликатен от пакета за освобождаване на отговорност. Финансовото управление на парламента след 2012 година говори се за това имат някои а, кабини, които се губят в момента. Добре, господин докладчик, продължавайте. Извинявайте, че ви а, спрях. Добре, ще продължа. Това е един изключително деликатен доклад, може би най-деликатния от пакета за освобождаваната отговорност, защото се намираме в навечерието на изборите. Става дума за финансовото управление парламента след 2012 година. Това е в по-широката рамка на финансовите разходи. Трябва да станем професионалисти, трябва да станем обективни, а да не се подаваме на електорални настроения. Много е важно нашата комисия да проведе професионално, неутрално дебатите и прозрачно. Както виждате в доклада, предлагаме освобождаване от отговорност за парламента, взехме решението, след като прочетохме доклада на а, Сметната палата и ние можем да освободим от отговорност. Мисля, че първия репер в това упражнение ще бъде а, становището на Сметната палата, на външните аудитори и това е в съответствие с вътрешните аудитори. Мога да ви кажа, че Сметната палата и направената от нея оценка а, твърди, че е, грешката се приближава до нула и че административните разходи са ефикасни. Европейски парламент с другите европейски институции се ангажират е, да следват политика на економии, на спестяване. Това направихме в 11-12 година. И е наистина вярно, че можем да спасяваме така, да спастяваме така, както се ангажирахме. Трябва да продължим по този път и не трябва да отслабват нашите усилия. Европейския парламент, въпреки всичко, е, е една уникална институция в целия свят и проблема на седалището е наистина много деликатен. Очакваме становището на държавите членки. Тук сме включили в доклада проучванията, които се правят е, за е, трите седалища на Европейския парламент. А, решението всъщност трябва да бъде взето от държавите членки. Искаме да привлечем вниманието върху разходите за недвижимото имущество, за сградите, подчертаваме този аспект и да не забравяме този аспект тогава, когато парламента се ангажира с нови а, разходи за недвижима собственост разглеждаме също така нашата сигурност, сигурността в сградите, както знаете, киберсигурността е много важна, не по-малко важна от физическата сигурност. Ние бяхме жертви на кибератака, много добре разбираме, че подслушването на телефонните разговори е много важно. Ще продължаваме да работим. Е, необходимо е едно независимо проучване, което да ни каже до каква степен ние сме уязвими от подобни кибератаки в бъдещето и да а, гарантираме по-високо ниво на физическа и киберсигурност. Това са основните елементи в моя доклад. Очаквам коментарите ви. Vielen Dank, Herr Berichterstatter Ivan, für Ihren Bericht. Ich darf jetzt благодаря много на Иван за неговото представене. И сега давам дума за коментари. Кой иска думата? als erstes de Jong das Wort. Господин Де Йонг, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Има някои недовършени а, моменти в а, освобождаването за 2011. Даже аз бях помолил за а, среща при закрити врата по този повод, за да можем да разгледаме всички тези оставащи нерешени въпроси във връзка с плащанията за служителите. Струва ми се, че би било добре да се разгледа този въпрос и за 2012. Искам ми се да помоля и секретарията за това и е, да помоля за някои е, разяснения. Ще подам няколко изменения във връзка с липсата на прозрачност при освобождаването от отговорност и ще имам и изменения за участието на малките и средни е, предприятия в е, конкурсите и поръчките, идващи от Европейския парламент. Разходите, свързани с трите седалища на Европейския парламент. И още нещо – по което имам въпроси и коментари. Става въпрос за услугите във връзка с комуникациите, Европаро. ние зададахме някои въпроси към тях във връзка с освобождането отговорност от 2011 година, но получихме един общ а, отговор, пък ми се иска да имаме повече подробности и защо смятам, че това също е важна тема. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Има ли други желаящи да се изкажат? Господин Ривек, после госпожа Креслер. Благодаря, господин председател. Първият въпрос е квесторите. Бяха ли покани за освобождаването от отговорност? тъй като смятам, че квесторите са много а, важна страна. Те трябва да участват в дебата. Така че да чуем и тяхното становище, къде те виждат проблемите и как смятат, че най-добре можем да ги преодолеем. Разбира се, това би било полезно и искам да попитам дали вице-председателят, който отговаря за тази тема е сред нас. струми се важно за генералния секретар и съответно негови заместници да участват при провеждането на такива важни а, дискусии. Друго нещо, което ми се струва много важно, 28-те държави членки на Европейския съюз и много външни участници се събират тук, което води до най-различни рискове, свързани с здравеопазването И смятам, че това е тема, която трябва да наблюдаваме отблизо. Имаме много а, статистики, които са притеснителни за различните заболявания, които се появяват тук. Така че ние носим тази отговорност а, за нашите сътрудници. Те трябва да имат добро а, здравеопазване, а, достъп не само до здравни услуги, но също така понякога температурите в залите са просто неприемливи. Или е много студено, или е много топло. И аз искам да знам дали има някакъв план в това отношение за здравеопазването на колегите, тъй като често се включват а, такива а, въпроси. Благодаря. Има дума следващата ораторка. Аз а, говоря от името на нашия докладчик в Сянка, който не можа да дойде днес тук. Благодарности към докладчика. Докладът е чудесен. По отношение на съдържанието. Така че трябва чисто и просто да внимаваме да не разводним темите. Институцията се разглежда по друга гледна точка тук има много хора, които се крият от проблемите и за това е хубаво да използваме възможността да разгледаме всички тези въпроси, които са постигнати тук. Например, в точка 6 тези 55 милиона – Казва се, че са потвърдени, но ние изразихме съжалението си по-рано за това решение. Също точка 51. Тези седалища трябва да се промени термина не а, да бъдат седалища, а работни места или местоположение, нещо подобно, защото парламента има едно седалище, то е в Страсбург. Трябва да има повече подробности също и от Генерална дирекция а, за безопасност и сигурност. Много решения дойдоха от а, тези дирекции и е важно да бъдат включени и в а, освобождаването от отговорност за 2012 и също а, да ги имаме предвид по принцип да речем, сумите от България изобщо не са променени, проверени, няма анализ на риск. И ще направим изменение в тази посока, че средствата под дадена сума трябва да идват с декларация и нека подчертая, че тези 60 000 евро са доста повече, отколкото, да речем, получават годишно гражданите в Германия, например. Така че всичко това е много важно, за да се организират всички тези средства както трябва, както и по отношение на нашите политически кампании, средствата, които може да ползваме за тях. Трябва да сме наясно, че а, има такива решения. Струва ми се, че също така е нужно да наблюдаваме отблизо и да се уверим, че докладите не са спрямо политически групи и па партии, тъй като това ще а, навреди на работата ни. Още няколко коментара имам. Тези мерки за интелигентно спестяване, в които се говори за доклада, миналата година подчертахме това колко е необходимо и за двата доклада да бъдат свързани, защото тук е нужна последователност. Така че съм сигурна, че ще подадем и изменения в тази посока. По отношение на сигурността на имейла, напълно съм съгласна с докладчика, но въпросът е как да решим този проблем. Бюрото който трябва да участва в решаването на този въпрос. Ние сме наистина заети с големия брой договори, които се разглеждат от една и съща генерална дирекция и ни се искаше да се зададат още въпроси в тази посока. Докладчика е много оптимистичен. по отношение на Европол, макар че в продължение на години имаше много критики в тази посока, така че смятам, че този въпрос трябва да се разгледа още веднъж. Благодаря председателят. Благодаря. Други желащи да се изкажат. Господин Кайер. Една кратка реакция от моя страна по това, което каза току-що колегата. По отношение на политическите групи, партиите, да, така е и християн-демократите, ако имат конкретно предложение, аз няма да, се, да възразя, но ако става въпрос за група, няма да се включим. И тук ми се иска да повдигна а, един въпрос. Говорите за 60-те хиляди евро и българския проект. Това е изключително важен въпрос. И гранта отпуснат за съпругата на председателя на социалистите. Това е нещо изключително важно по което трябва да вземем решение на правилното място в иерархията, там където има социал демократия. Ако разгледате и други а, семейни връзки, ще видите, че тук става въпрос за административна процедура. Ако обаче господин Станишев не е бил на тази позиция или госпожа Станишева не е била негова съпруга по времето на а, отпускането на този грант, въпросът а, стои различно. Чисто и просто трябва да се а, анализира ситуацията, случило се каквото се случило. Благодаря, господин Кайер. Госпожа Греслер. Тук трябва да сме изключителни, но внимателни, внимателни а, с това, което а, обсъждаме. Групата на госпожа Станишева виждате, се казва Active Group и тя е свързана с скандал а, корупционен в Австрия. една пиар агенция в а, Австрия е, трябва да поеме задачата за подобряване на имиджа на България в Австрия. И е, така тогавашната приятелка на господин Станишев, е, настояща негова съпруга, и е било възложено е, това като задача. Но това, което трябва да разгледаме е интернет страницата на Active Group, и смятам, че макар колегата да не се а, е интересува от това, е важен въпроса. Много колеги от България казват, че всичко е наред, защото може да се а, случи и с други. Ако един професор обаче от Германия получи 60 хиляди за повишаване на информираността и ги възложи на пиар агенция, това би било а, скандално. Всички се опитват да кажат, че това, е, това са пари за кампания и че всичко е наред, но господин Станишев не е кандидат за Европейския парламент в България това не е правилно, не е законно. И ако комисията беше включена в този случай, бихме гледали по съвсем различен начин. Напълно неприемливо е, а вие се опитвате да ме убедите, че е напълно приемливо. Така че тази а, сума просто не трябва да е такава ще кажа това, което каза господин Гайес. Това не е правилно. И така, колеги. Никой не иска друг да вземе думата, така че давам отново думата на Иван. De скандало, де корупция. Искам съвсем накратко да се изкажа на темата с този корупционен скандал. Не искам, <coughs> не искам да се впускам в подробности. Това не е предизвикателството на моя доклад. Ние не сме съд тук. Искам да ви кажа, че след като се появи тази тема в медиите, всички ние знаем как функционират медиите, знаете, появява се е, статия в е, сайт, другите вестници, го поемат и вместо да се третира темата в съдебна инстанция, той се разпространява в пресата. Това става не само в България, и в Румъния, и в други държави членки. Политическите приятели почват да провеличават, намесват европейските институции. Така се намираме в тази ситуация, в която съпругите, антуража, дъщери, синове биват въвлечени в скандали за корупция. Ние трябва да зачитаме процедурите, които са въведени и на всяка цена трябва да избягваме подобни конфликти, политически конфликти, още повече в навечерието на изборите и това е технически доклад, а не политически. И този дебат всъщност ще бъде лишен от смисъл. Благодаря много, госпожа Гресна. Разбирам, че в този случай парите на дънакоплаците. за някои социалисти не са пари. Но въпросът не е политически. Парламента трябва да излезе с някакъв вид декларация, за да потвърди, че наистина е имало наредност. Това не е направено. Повтаря се доста често. Трябва да бъде направен анализ на риска и след това крайна сметка. 60 000 евро може за много от вас да не са много пари, но за мен са пари. И този анализ може да бъде извършен доста лесно, а не е направен до момента. Така че, ясно е, че не можем просто да си позволим в този случай, ей така да кажем, че е имало подкрепа от една политическа група. Това просто е неприемливо. Изменението, което аз планирам да подам, няма в своето съдържание имена, но показва, че ние тук сме добре информирани, дават ни се добри съвети и във връзка с това трябва да се спазват разпоредбите, те трябва да бъдат насърчавани и трябва да се извършва анализ на риска, и за договори под 60 000 евро. Така че всичко трябва да бъде проверено, за да се види дали нещата са редовни. Българската позиция, която беше изразена, не е нещо, което аз представих или което аз подкрепям, но отново казвам, разбирам, че не всеки иска това да се случи. можем да не гласуваме точно по този начин. Госпожо Гресле, продължаваме да говорим по този въпрос и аз като председател на комисията бих искал, на тази комисия бих искал да ви напомня още веднъж, че нашата комисия няма да подходи партийно по този конкретен въпрос когато не се използват правилно отпуснати суми от държави членки, то тогава наша задача е първо да установим ситуацията и след това да предложим какви са подходящите мерки, които следва да бъдат предприяти. Aber entsprechend zu kontrollieren, die Haushaltskontrolle vorzunehmen, dann sollten wir da казано иначе, трябва да имаме контрол върху финансирането и да използваме същите стандарти които използваме тук в Европейския парламент. Те трябва да бъдат основата върху която трябва да работи и бюджетната комисия. Има комитети, свързани с разходването на средства. Те имат повече данни, знаят как се мобилизират финансовите средства и това е нещо напълно различно. Мисля, че ние като комисия по бюджетен контрол не трябва да оставяме нещата, които ни интересуват, да страдат от партизански и партийни интереси. Виждам, че няма друг, който би искал да се изкаже по тази тема, но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 електоралните нагласи. Позволете ми да споделя становището на Генералния секретариат, които декларираха, че във връзка с случая, за който говорихме, е нямало истински конфликт на интереси и от гледна точка, от правна точка <clears throat> от правна гледна точка във връзка с договора. Благодаря ви за дебата. Очаквам крайния срок за внасяне на изменения 25 февруари в през март ще се срещнем с докладчиците в Сянка в Страсбург. Благодаря ви за изказванията. Благодаря много. И така приключваме с тази точка от дневния ред и продължаваме нататък към точка 20. Става въпрос за европейските агенции. Докладчик е Петри Саравама. Искам да го приветствам и да му дам веднага думата господин Сарвама. Споведете. Благодаря, господин председателю. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря и на Сметната палата, и на агенците за чудесното сътрудничество, в което работихме, както и за направения от тях принос. Процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година не е изключение в сравнение с предишните години. Ще видите моя хоризонтален доклад за бюджета на дейностите на агенциите. От него става ясно, че много неща предстои и трябва да бъдат направени. Отново, имаме неадекватно бюджетно планиране, прекалено големи суми, които се пренасят в следващи периоди, недостатъчна прозрачност и възможни конфликти на интереси. Не на последно място имаме и недостатъчно добри процедури за одобряване на грантове или процедури, в които документи липсват. Мисля, че трябва да засилим верификацията предварителната и последващата ексанте и ексанте и експост, извинявайте, Също така бих предложил да има и по-тясно сътрудничество между определени агенции, особено по отношение на решения, които попадат под а, компетенциите на друга агенция. Трябва да се отбележи, че най-добрият резултат при тези усилия би бил постигнат, ако самите агенции постигнат помежду си споразумение и съгласие. Той като казах всичко това, искам да привлека вашето внимание към много различните роли, функции и ресурси, с които разполагат различните агенции. Факта, че всички те при всички тях се работи по една и съща процедура във връзка с освобождаването от отговорност. Какво искам да кажа тук? Ще чуете нещо повече по отношение на това, което искам да ви кажа. Какво точно имам предвид? Понякога ежедневните искания по отношение на агенциите не отговарят на традиционната процедура за освобождаване от отговорност. В някои случаи те имат много ограничен човешки ресурс, както и финансов ресурс, което затруднява спазването на стандартите на аудиторите. Нека сега разгледаме някои от най-проблемните доклади. Първо и най-вече Европейския регулатор за електронни комуникации, така наречения БАРЕК. Нека аз да ви кажа, мисля, че съм за забавяне на освобождаването от отговорности за неговото отлагане във времето. Тази агенция Барек При нея няма нещо, което е фатално по отношение на небрежност, но като цяло има незадоволително представяне на Барек през 2012 година и това е причината, с която обосновавам своето решение. Ако разгледате моя проект доклад, ще видите, че почти всички бюджетни линии, всички заглавия, с изключение на едно, показва, че нещата не са вървяли на добре през 2012 година. Надежността на сметките не беше потвърдена, законността на транзакциите, както и спазването на процедурите. При тях имаше пропуски, проблеми, управление на бюджет, прехвърляне на суми в следващи периоди, обществени поръчки, назначаване на служители. Има много точки по това заглавие. И не на последно място остава и въпроса с вътрешния одит. И така, от тази гледна точка ми се струва, че отлагането във времето е едно необходимо решение. По този начин ще дадем възможност и време на агенцията да ни убеди, че може да коригира своите действия по такъв начин, че ние вече да имаме основания да вярваме, че няма повече да имаме такъв доклад във връзка с освобождаването на отговорност от страна на Барек. Ако има една агенция, която определено се отличава от останалите, знаете, всяка година имаме едно средно ниво по отношение на изпълнението на агенциите. Агенциите никога не са перфектни, подозирам, че никога няма да бъдат, но все пак трябва да се опитаме да постигнем най-доброто. Има още една агенция, която също се отличава Frontex. Имаме становището на Сметната палата в връзка с тяхната дейност. В крайна сметка Сметната плата не можа да излезе със становище, защото смята, че нямат достатъчни доказателства, в някои случаи дори им липсва информация като цяло. Ето защо в становището на Сметната палата се казва, че, например, няма ефективни предварителни и последващи верификационни процедури във връзка с грантовете отпуснати през 2012 година. Въпреки това, самата агенция Frontex смята, че е имало такива последващи верификации под формата на декларации, направени от а, националните гранични служби. Така че от това двояко тълкуване, от това противопоставяне на гледните точки, излизаме и с две становища. Поради тази причина призовавам Фронтекс и Сметната палата да вземат съвместно решение, при което се признават както традиционните критерии за работа на Сметната палата и извършване на оди, така и конкретиката, в която работи Frontex. Това е споменато и в моя хоризонтален доклад. Различните критерии и различните среди, в които се развива работата на агенциите. Има недостатъци и проблеми по отношение... Имаше, извинявайте, недостатъци и проблеми по отношение на наемането на персонал, които са били отстранени. Така че те са взели предвид, както много различната среда, в която работят така и проверките, които самите те са извършили. През 2013 още неща са били отстранени като пропуски и наредности и това е видно от страна на мнението и това е видно в мнението на Сметната палата. Така че в този случай, в случая с Фронтекс, ви предлагам да ги освободим, да, да минем процедурата за освобождаване по отговорност. Има още една агенция, за която искам да говоря. Агенцията за информационни технологии. При нея има причини и има възможност да се излезе с квалифицирано становище от страна на Сметната плата. Отново обаче имаме проблем с липса на яснота за грантовете 2010-2011. Това продължава да ни преследва. нивото на контрола не беше на необходимото ниво, липсваха и количествени показатели, по които да се измерят определени е, постижения. Поради тази причина казвам, трябва да обръщаме внимание какви резултати постигаме с парите на своите данакоплаци. Трябва да сме много внимателни тогава, когато обсъждаме резултатите, защото когато нямаме измерими цели, какъвто е случай с Агенцията за информационни технологии, то това е невъзможно. Невъзможно е да знаем дали сме получили нещо срещу своите пари. И това е валидно за всички агенции. Ето защо това е нещо много важно. по време на изслушването агенцията излезе с някои много убедителни аргументи, разбира се. Аз оставам нещата на членовете на комисията. Срока за внасяне на изменения е до 25 февруари, точно след една седмица, така че очаквам да получа вашите изменения, а също така и бележки, свързани с процедурата по освобождаване от отговорност. Благодаря ви. Ja, vielen Dank, äh, Kollege Savame. Благодаря много, господин Сарвама. Агенциите, по които ви работихте, са в центъра на политическия интерес. Може би тази година не до такава степен. Не са ябълката на раздора, но въпреки това са много важни. Имаме двама колеги, които искат да се изкажат. Господин Де Йонг първо и господин Де Молде. Искам да благодаря на докладчика за направените бележки. Три от институциите, три от агенциите са в опасност от това да не са се справили добре и да не можем да завършим процедурата. Но бих искал да чуя и другата страна, например, ако има някой, който може да направи защита на Бюрек, тогава ще е добре да чуем и тази гледна точка. Какво ще направят, какво е направено и така нататък. Благодаря. Господин Де Йонг, благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря сърдечно на докладчика за доклада, който ни представи. Мисля, че по време на изслушването по време на деня на генералния секретар на Европейската комисия. Там беше казано, че агенциите са независими. Единственото, което може да направи комисията е да им предостави насоки, съвети с цел, примерно, да се избегнат конфликтите на интереси. Това, тези препоръки обаче имат незадължителен характер и агенциите сами решават дали да се възползват от тях или не. Това ме кара да си мисля, че единствената институция, която може изцяло да обсъжда работата на Европейската агенция е Европейския парламент. В а, доклада се казва, че отчитането и системите за отчитане към Европейския парламент трябва да бъдат подобрени от страна на агенцията. Мисля, че това е много важна препоръка. Но не само това. Тази препоръка трябва да бъде разширена с цел да включи обяснение по какъв начин подобрението ще помогне на агенциите, а и на нас. Може би докладчика има още идеи по този въпрос, иначе струва ми се, че ще трябва да имаме част от доклада, свързан с управлението, позицията на комисията и позицията на Европейския парламент. Що се отнася до самото отчитане, мисля, че има нещо, което се случва в Сметната палата, а и тук при нас. Фокусираме се повече върху ефективността, върху ефекта от работата на агенците, върху тяхните резултати и за да може това да бъде постигнато, трябва да направим разграничението между ефективност и ефикасност, така както обичайно ги разглеждаме, но все пак да вземем предвид и факта, че агенциите като цяло работят далеч от обществеността. Много малко хора знаят за агенциите, много малко хора биха направили демонстрация пред една агенция, ако не им харесват това, което се случва там, защото просто хората не знаят за тях. Този проблем също трябва да бъде разгледан. Струва ми се, че видимостта и демократичната отговорност на агенциите пред обществото като цяло трябва да има своето място в нашите доклади. И накрая, Искам да говоря по няколко отделни точки, свързани с конфликт на интересите. Факта, че агенциите могат да изпълняват различни политики, се отразява и на резултатите, защото виждаме разлика в практиките по отношение на конфликта на интересите и в този случай не винаги е ясно по какъв начин агенциите проверяват дали техните експерти, експертите, които те са наели, са независими. Нека да вземем агенцията за Европейската агенция за лекарствата. Знаем, че често пациентските организации имат връзки с фармацевтичната индустрия. Искам да знам как тази агенция ЕМА работи по този въпрос и каква е най-добрата практика. По отношение на полицейския колеж ЦЕПОЛ, вече беше направен доклад от съвета за това, че ЦЕПАЛ е добре да не бъде базиран в Хага до Европол, но все пак нещата се обсъждат. Струва ми се, че в комисията Либе има мнозинство, което би подкрепило съвета. Въпрос обаче не е окончателно решен, така че може би е добре и това да бъде отчетено в доклада. В крайна сметка битката все още не е загубена. Е, е- Благодаря ви много. Може би представители от самите агенции е подходящо да вземат думата. Имаме от Frontex представители, от е, Европейската агенция за информационни технологии и други. Къде се намирате? А, ето ги тук, вляво от мен. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин е, председател. Аз е, представлявам офиса на Берег Благодаря, че а, отделяте нужното внимание на този важен въпрос. Комисията също обръща много сериозно внимание на изпълнението на бюджета, но нашата администрация е много млада, която стана а, финансово независима от септември 2011 и така 2011 беше все още начален етап, в който се установяваха все още всички нужни процедури. Макар от, а, да имаме доклад от Сметната палата, няма злоупотреба с средства. Всички разходи са а, законосъобразни и а, според плана на нашата администрация. Има контрол, който сме установили, система, която е свързана с план за действие и всички нужни процедури, така че да отговорим на всички коментари от сметната палата и да функционираме изцяло като ефикасен орган. Ние сме предложили доста елементи в нашия подробен план за действие. Обсъдили сме го в управителния съвет, където комисията е пълноправен член от предишната година. Работим в а, тясно сътрудничество с управителния съвет и създадахме една работна група, която да проследи всички нужни дейности, които са като последващи действия след коментарите на Сметната палата – тези дейности, предприяти от нашата администрация, Берег ще позволят да преодолеем всички забележки, направени от Сметната палата и така да допренесем още по-добре за осъществяването на правната рамка за телекомуникации. Благодаря, казва председателят. Иска ли някой друг да се изкаже от агенциите, който е тук? Имате думата, ако искате да отговорите на някои от въпросите, повдигнати от нашия докладчик. Заповядайте. Добър ден, аз съм Мари Росиньол от агенцията. Искам да отговоря на въпросите. Искам да уточня, че доклада на Сметната палата се ограничава само за 2010 година, не включва 2011 година. Комисията отчита становището на Сметната палата във връзка с, с нейните констатации. Комисията също така е много бдителна по отношение на дейностите на агенцията и това, което мога да отговоря, е, че дейностите, които са въведени от МОД са предназначени за най-добрия възможен контрол екс-анте, МОД също така предвижда контрол и екс-пост. Проучили сме тази възможност и също така, що се отнася до дейността, МОД въвежда също така и съответните а, грантове и помощи на агенцията за съответните дейности за основните индикатори, основните показатели на работата, така че аз лично мисля, че може да се запази а, ориентацията, а, да се въведе една система за вътрешен контрол, за вътрешна стратегия. Комисията ще следи а, това да бъде направено на време. Sorry? Thank you very much. Okay. Um, anybody else? Благодаря. Искате да добавите нещо? Забравих да кажа, че всичките а, заповеди за възстановяване вече са пуснати. Има ли някой друг от агенциите, който иска да вземе отношение? Не виждам в момента. Микрофон няма. Добро утро, Полина Бера, Frontex, темата Control X, Anti-X, Post-C, обсъжда непрекъснато. Комисията приветства усилията на Frontex, особено във връзка с прилагането на контрол ex-ante и ex-post, особено след юни 2013 година. Неформални контакти бяха проведени от Генералната дирекция Холм и Frontex. Също така се предвиждаше одит през 2013 година, за разходите за 2012 година. Агенцията потвърди, че резултатите от одита са а, удовлетворителни. До края на първото тримесечие на 2013 година резултатите от одита ще бъдат предадени и ще бъдат направени съответните контроли и проверки експост и екс-анте. Председателя, благодаря. Мисля, че разгледахме всички агенции и сега, ако ми позволите, Връщаме се на обсъждането на членовете на комисията. Никой не идва тук в залата. Това, което чух, обаче не е не е убедителен, не се разглежда проблема, разглежда се като че ли той е решен. Това, което се разглежда тук, е нещо, което се случва в продължение на години. Е проблем на... в продължение на години. Проблема не е толкова решителен, затова искам отново да чуя какво мислят агенциите с конкретни примери за това, което предстои да се случи тъй като някой друг ще трябва да дойде тук следващата година да ни каже, че всичко е наред. Така слушахме и миналата година. Съжалявам, това не е удовлетворително. Никой не гледа отвън навътре. Защото а, не трябва това да се прави в Европейската комисия. Господин Саварма, Господин председател, мисля, че наистина трябва наистина да се възползваме от възможността да проведем истинска дискусия. Ако а, решим въпроса за 5 минути и излезем от залата. Напълно съм съгласен с госпожа Гресле. Имаме възможност и позволете ми да кажа, че, напълно не съм, че съм напълно неудовлетворен от представителите на комисията тук и тъй като тук господин Рехема е тук, представител на административното ръководство. Той е в състояние да се впусне в реална дискусия, защото в противен случай просто сме като кукли на конци. Плащани плаща ни се твърде много, за да не си свършим работа както трябва. позволявам се да ви предложа това, господин председателю. От моя гледна точка, каза председателя, няма пречки. Слушахте отговорите на представителите на комисията и на агенциите. Предлагам съвсем пряко да зададете конкретните си въпроси на агенциите. Имаме все още малко време, за да можем да проведем тази дискусия. Отлично. По въпроса за по берег, аз мисля, че краигълния а, камък на вашия отговор преди няколко минути беше, че агенцията е била в началната си фаза в 2012 година. Доколкото разбирам, аз съм проучил доста подробно въпроса, не е така. Берег миналата година а, беше включен в процедурата по освобождаване на, а, от отговорност. Господин Гебранд, за съжаление, не е тук. А, имаше забележки и миналата година нищо не е направено. Напротив, даже нещата са се влушили много от тази година. И това е първото нещо, което искам да чуя от е, Генерална дирекция Connect, от агенциите или и от двете. Председателят. Моля. Аз съм Рей Франже от Генерална дирекция бюджет. Координирам освобождаването от отговорност. Аз мисля, че се впускаме в подробности по въпроса и трябва да дадем възможност на агенциите, на генералните дирекции да обяснят е, по-подробно, да предоставят балансирани и конкретни отговори, както се изисква от е, Комисията по бюджетен контрол. Мисля комисията да се ангажира до края на седмицата да представи отговорите. Председателя, добре. Сега малко ми става некомфортно като представител на комисията по бюджетен контрол. Вие си спомняте доклада Маковей. Тази комисия зададе критични въпроси на агенциите. Намерихме начин да се справим с този проблем, по-практично, без скандали, но трябва съвсем ясно да посочим, че сега е възможността да се приеме нашата парламентарна комисия сериозно. На този етап не може да се възползва, да не се възползват от възможността да отговорите на нашите въпроси. Докладчика повдигнал въпроси в доклада си, Сметната палата повдигнала въпроси. Ние може да очакваме точни отговори. Добре, можем да се върнем на писмените отговори процедура, от която се отказахме. Искам да ви приканя следващия път да се справите с задачата, така че евродепутатите да имат чувството, че гледате сериозно. И сега ще дам думата на членовете на комисията, за да видим дали има конкретни въпроси. Ако Европейската комисия не може да отговори на тях, да влезем в друга процедура. Госпожа Гресли, имате думата. Ние сме се събрали тук, за да изслушаме какво има да кажат агенциите. Ние можем да четем, но ако не ни приемате сериозно, просто ще си е, отбележим това и ще направим необходимото. Ако задаваме въпроси, които които, на които агенцията не може да отговори. Например, какво планирате да правите? Това беше един от въпросите. А вие, ако не можете да отговорите на него, аз съм доста шокирана. Не искам повече домашно. Имам и така, и така много домашно за съботата и неделя, която аз искам да прекарам с избирателите. Аз, иска, аз знам какво ще ми кажат избирателите. Не може да продължи тази ситуация. А ако им говоря това, което става тук, половината от тях няма да гласуват вече за мен. Благодаря, господин Дойче, има думата. Господин председател, уважаеми колеги, искам да продължа от там, където свърши госпожа Гресле. Извинявам се, не искам да бъда сантиментален, но аз съм в парламента сравнително млад, сравнително отскоро, в продължение на 5 години участвам в дебати, които се отнасят за освобождаването от отговорност. Има и други депутати, които се занимават с това 15, 20 и повече години. И усещането, което имаме, е, е, усещането, което имах и в колежа че агенциите с усмивка смятат, че депутатите са глупаци. И а, това се прави по начин, а, а, в който, ако ставаше въпрос за а, използването на публични фондове в държава членки, ако имаше такъв дебат, а, всички. А, всички институции, съвет, комисия, а, в Германия, в Финландия, в Унгария щяха да бъдат възмутени. Как е възможно да става това? Ние се намираме тук, представили сме, представи, представители сме на важна европейска институция и то виждате какво се случва. А, а, тогава, когато става дума за освобождаване от отговорност, всичко трябва да бъде отложено по-късно. Наистина трябва да ни приемат сериозно. Агенциите могат да действат както искат, но реалността е, че така повече не може да продължава. Има 30 десетина души, има и други депутати, които могат да ми кажат, е, че има 30 на агенции. Е, нека да видим дали си заслужава да се продължава дискусията по този начин. Искам да повторя още веднъж, че ще въведе, ще предложи изменение в следния смисъл. Освобождаването на всички агенции да бъде отложено от Европейския парламент. Не само е, освобождаването от отговорност на агенциите, в които има проблеми, защото става въпрос за процедурен проблем, става въпрос за исторически проблем. Е, освобождаването на съвета винаги така се провежда. Не става и това не е поради съдържанието, а поради процедурата да се отложи освобождаването от отговорност. Благодаря. ще дам думата на а, бюджет, представителите на агенциите. Благодаря и за това, което казаха моите колеги преди мен. Благодаря за думата, господин а, председател. В началото казвах, особено след коментарите на госпожа Катрин Дейс, а, наистина се притесни, притеснявах от това, че комисията няма възможност да а, дава отговори и мисля, че ако продължаваме по същия начин година след година, ще имаме същия проблем. Трябва да сме по-активни, трябва да сме по-бдителни и за мен е невъзможно да се съглася за освобождаване от отговорност, ако не съм напълно наясно и нямам цялата информация. Има думата следващия оратор. И аз подобно Не искам да провокирам комисията тук, но години наред се очаква от нашата комисия да освободи от отговорност а, различните агенции, но а, все пак година след година би следвало ние да подобряваме тези процедури и да се оползотворяват все по-добре парите на дънакоплаците. Това е процес, в който всички имат своята роля и трябва да играят своята роля добре, за да има добра връзка между агенциите и комисията. Тук искам да чуем директно отговорите на представителите на агенциите, а не от страна на комисията, която като че ли се опитва да ги защитава. Председателят, може би има известно недоразумение тук. Нека чуем а, представителите на комисията и на агенциите отговори на въпросите, които бяха повдигнати. Тъй като ние като комисия трябва да намерим конкретно решение, а с агенциите, като че ли е, те са винаги далече, не всички са е, в Брюксел и като че ли трудно се въвеждат промени. Разбира се, няма как да го направят сами агенциите, всичко това. Трябва някакво сътрудничество. Всичко това е свързано с ресурси, организация. Парламентът представлява гражданите, хората. Така че държим на добри отговори. Нека започнем с а, Генерална дирекция бюджет. Вие координирате всичко това. Може би ще получим задоволителен за комисията отговор. Определено ням, нямаме намерение да отговаряме, да заобикаляме въпроси или да не предоставяме отговори, ако имаме отговори на тези въпроси. Все пак обаче агенциите бяха препоканени на предишното заседание на комисията Конт, а не на това. Така че а, въпросите, които се задават тук, са на ниво комисия и за това ние предложихме да предоставим отговори в писмен вид. Това може да се направи съвсем а, в кратък срок. А, да речем за органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Това може да се направи и днес. А, тук целта не е да избегнем отговора, да дадем точен, добър отговор. Агенцията за информационни технологии също можем да започнем и с нейния отговор. Заповядайте. Благодаря. Директора на агенцията дойде на срещата на 20 януари и той е, изпрати след това е, отговори на 43 точни въпроси. Очевидно, ако има допълнителни изисквания или ако отговорите не са удовлетворителни и повдигат още въпроси, е, ние сме готови да отговаряме максимално бързо, така както се изисква. Не трябва да се смята, че не искаме да отговаряме. Ако имате съвсем конкретни пунктове, извън тези 43 въпроса, ако нещо липсва, ще ви бъдат изпратени. Въпросите ви бяха изпратени след срещата на 23 януари. Добре. Нека сега да дадем думата отново на господин докладчика. И така, нека забавим темпото малко, нека се поуспокоим. Първо, ако тук нещата ескалират извън необходимата е пропорционалност, то тогава ще се окаже, че цялата процедура по освобождаване от отговорност не работи. И в такъв случай можем просто да си вземем багажа и да излезем от залата. Процедурният проблем не е основния. Има ясни стъпки. И моя проблем днес е следния човек трябва да се отдалечи до известна степен и да се разгледа 31, всичките 31 агенции дистанцирано. Цяла, целият смисъл на това упражнение е следния. Ако в ако говорим конкретно, както каза господин Гая, всяка година трябва да очакваме по-добри резултати. Всяка година трябва да очакваме по-добро цялостно представяне от страна на агенциите. Но ще подходим нереалистично, ако смятаме, че нещата ще се променят просто ей така. Това, което трябва да направим е струмисъл това, което аз съм направил, а именно да разгледаме как стоят нещата като цяло, като се отдалечим и погледнем всички агенции заедно, да видим кои са най-отличаващите се агенции, кои са най-напред, кои са най-назад, едните да бъдат за пример на другите. Това, което не разбирам в този случай, е, че комисията или агенциите днес могат да кажат на 18 февруари 2014 година, изчакайте, Нека да забавим нещата с една седмица, да речем. Защото наистина проектът доклада много отдавна беше съставен. Всеки има своя, има своя шанс да го прочете. И онези агенции, които бяха набрязни като проблематични, би трябвало да са подготвени да не дадат своите а, отговори. Аз съм много доволен от някои от отговорите, които получих от Агенцията по информационни технологии. По време на изслушването беше готов проект от доклада. Всички можете да си направите своите изводи. Наистина на изслушването Берек не беше поканена като агенция, но това, което не ме задоволява като погледна Берек, има проблемни неща с и IT и с ЕОПА, но тези неща в крайна сметка бяха адресирани, по тях се говори. И в крайна сметка нещата изглеждат разумно. Това е една обща картина, в която разглеждаме по-отделно и всяка агенция. Имаше някои агенции от самото начало, при които нещата бяха безпроблемни, там нямаше никакви въпроси по проекта доклада, така че стъпка по стъпна стъпка стигнахме до ситуацията, за която говорим във връзка с представянето през 2012 година. Има агенции, които не се справиха добре. И дори след като им дадохме възможност, след като изгледахме всяка една от тях по-отделно, нещата не се поправят. Ако не получим за тази оставаща една седмица отговорите, то тогава нещата ще бъдат зле за берег. Няма да говоря за от името на другите членове на нашата комисия. Аз като докладчик имам само един глас, който ще използвам днес на 18 февруари, но смятам, че не трябва а, на 18 марта, извинявайте, но не мисля, че нещата трябва да бъдат разглеждани лековато. Отново ви призовавам. И се надявам да чуя отговорите на Берек, защото говорих с господин Мерек преди това. Той ми каза, че е подготвен, какви са стъпките, които ще се направят. Може би сметната плата нещо не е доразбрала, може би има някои неща, които не са дообяснени. Ако нещо е различно от това, което е написано в проекто становището и в проекто доклада, мисля, че сега е момента да го чуем, защото имаме една седмица за внасяне на изменения и след това ще гласуваме. Това е. Добре, казва председателя. Сега отново давам думата на агенциите. Берек, искате ли да вземете думата? Наистина много ще се радваме на такова включване от ваша страна. Сега ще обясня по какъв начин можем да продължим работата си. Имаме сериозни въпроси, очакваме по-конкретни отговори. Това е от една страна. От друга страна не искам тук да се стига до скандали с цялата процедура по освобождаване на отговорност във връзка с няколко въпроса към конкретни агенции. За мен това не би било съразмерно и пропорционално. Това е личното ми мнение и смятам, че нещата трябва да се гледат общо като цялостна перспектива. Благодаря, господин председателю, за това, че отново давате, ми давате думата. Това, което мога да предложа, и се надявам, че ще бъде удовлетворително за всички колеги, е комисията да премине през основните заключения на Сметната палата и ще се опитаме да бъдем много конкретни и кратки, защото техните заключения са много технически, т.е. моето предложение е да разгледаме заключенията едно по едно и да кажем какво ние от Берек сме направили, за да адресираме набелязаните проблеми до момента. Мисля, че това би бил най-добрия подход с цел да разясним нещата. Надявам се, че е приемлив за вас. Първият коментар на Сметната палата беше свързан с това, че системата за отчитане на органа още счетоводната система не е валидирана, сега обаче тази система е валидирана. Второто заключение беше свързано с легалността и изрядността на транзакциите. Те казаха, че 10%, които са пренесени в следващата година, не са отговарящи на поети ангажимент и от тази гледна точка нашия орган допълнител, допълнително каза, че ще уточни процедурата за прехвърляне на средства от финансова година в финансова година. Има такова ръководство за 2013 година, което се спазва в областта на счетоводството. То се, използва, то се използва от всички по веригата. И на края на финансовата 2013 година ще има съответните корекции и съответно, ще се спазят изискването на съответния правен ангажимент. Третото заключение на Сметната палата беше фокусирано върху бюджета и финансовото управление. От страна на Сметната палата казаха, че това, което се случило през 2012 година, е довело до изпълнение на бюджета на 63%. а другото, другата ставка е 66,3%. През 2013 година има непрекъснат мониторинг от страна на компетентната главна дирекция и офиса на Берек. Мисля, че нещата бяха финализирани вчера, но нивото на изпълнение на бюджета се е подобрило до 85,5%, а изпълнението до над 60%. За миналото нищо не можем да направим, но можем да отбележим напредъка, който сме постигнали през 2013 година. and По отношение на поетите ангажименти и прехвърлянето на средство, разпределенията и отделените средства бяха при някои от тях бяха беше спряно прехвърлянето. Офиса на Берек има проблем с планирането и изпълнението на дейностите на органа. Както вече обясних, Процедурата за прехвърляне на средства и ясната отговорност са част от новоразработеното ръководство за добро финансово управление, което е предадено на всички, които участват в нашата верига по финансови операции. От 2013 година пренесените средства са от 2012 извинете, към 2013 пренесените средства са 12%, така че и тук Берек отбелязва напредък. Един от другите изводи беше свързан с процедурата по наемане на персонал и с обществените поръчки. При обществените поръчки ние заедно с други заинтересовани страни направихме едно указание, с което имаме цел да подкрепим своята процедура за обществени поръчки по отношение на наемането на служители. Сме направили списък с неща за проверка, така наречения чеклист, който се използва от 2013 година. Освен това, Обявите за работа бяха актуализирани във връзка с направените забележки. По отношение на политиките, имаме политика за телекомуникациите, която беше въведена през 2013 година. Тя беше актуализирана през 2014 година и там става въпрос за предоставянето на мобилни телефони на нашите служители, които трябва да пътуват и които трябва да имат връзка с нас. Също така имаме и избор на нов доставчик на банкови услуги. Това беше направено в съответствие с съответните, в, извинявайте, съвместна работа с съответните служби на комисията, така както се предполага да бъде направено по отношение на вътрешния одит – Заключенията на Сметната палата казва, че има нерешени проблеми по отношение на вътрешните контроли. Сега офиса на Берег вече въведе стандарта за вътрешен контрол заедно с един план за действие, който беше разписан от служба вътрешен одит. Имаме и вътрешно подпомагане с цел подобряване на работа на целия офис, за да може да имаме ясен процес, ясни стъпки, ясна отговорност и конкретни срокове. Тези неща са разписани в финансовите и счетоводните ръководства, които се използват от всички наши финансови партньори, както и от нас самите. По отношение на комуникацията и информацията. Вече имаме своя политика за безопасност и сигурност със съответната процедура за управление. Това беше едно много кратко резюме за действията, които бяха предприяти от страна на офиса на Берек през последната година. Благодаря ви. Благодаря много, казва председателят. Има ли някой друг, който би искал да се изкаже от страна на агенциите? Не. Струва ми се, че това беше един доста по-подробен отчет. И така бих искал да попитам докладчика дали иска да направи своите заключителни бележки по тази точка от дневния ред. Да, благодаря, господин председателю. Благодаря и на Берег за това, че ни предоставиха такава подробна информация за повечето от точките, засегнати от проекта доклада. И така, няма нищо повече, което аз да мога да ви кажа. Искам само да благодаря на всички и да кажа, че ще разгледам внимателно внесените изменения и ще видим вече какво решение ще вземе нашата комисия по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност. Благодаря ви. И така, можем да приключим с тази точка от дневния ред. Искам да поканя госпожа Айела Сендър, но нея я няма в залата. But uh, if she is not there, I think we take a break and uh, Ако нея я няма, предлагам да направим почивка и да продължим след обеда, така ли? Не. Това е последната точка, обаче ако докладчицата я няма, аз не мога да й помогна, казва председателя, така че А, ето дамата идва. Добре, давам думата на Инес. On the PIF uh, report, Ines, the floor is yours. Давам ви думата. Okay. No. Okay. The floor is yours, please. Señor presidente, sí. Eh, Благодаря, господин председател. беше много важна и година за различни инициативи, особено такива, свързани с борбата с измамите и а, други финансови нарушения, свързани с европейския бюджет. Комисията направи своето предложение за данъчното облагане, направи своето предложение за Европейската прокуратура. Все важни правни актове, нов регламент за ОЛАФ, изключително основополагащ в областта на борбата с измамите. С Европейската прокуратура има и много инициативи за финансовите интереси на Европейския съюз, много криминализирани нарушения. Всичко това е изключително полезно в областта на борбата с измамите на европейско равнище комисия, комисията представи доклад. Виждаме, че са доста устойчиви а, процесите. Около 30 милиона е само намалението на приходите става въпрос за идентифицирането на измами, а по отношение на разходите имаме около 20 милиона повишение. Нищо, кой знае колко драматично, но виждаме все пак намаление на а, разходите, което винаги представлява един ясен сигнал за нашата комисия тъй като тук трябва да се намесим, за да включим необходимите мерки за преодоляване на всичко това. Посочени са случаи на измами по отношение на измами, свързани с разходите. Това са трудни процеси, тъй като 80% от бюджета се разходва в държавите членки, което ни води до обичайната борба – която тук провеждаме. Ние искаме държавите членки да разходват добре бюджета, както от страна на приходите, така и от страна на разходите. Всичко да се извършва максимално прозрачно и по начин, който в много голяма степен изключва или най-малкото бързо идентифицира случаи на измама. По отношение на най-големите проблеми, които сме виждали в последните няколко години във връзка с кризата, можем да говорим най-вече за приходите. Това е отразено и в многогодишната финансова рамка и става все по-видимо всичко това. Нашите граждани искат отговор в връзка с данъчното облагане, данъчното избягване, защото това е по-скоро в посока на приходите. Виждаме, че са все по-малко разходите от година на година. И сме започнали да използваме вече средства за борбата с измамите, но виждаме, че приходите спадат всяка следваща година. Така че трябва да има някакъв вид преглед, някакъв вид основен преглед, е, друг начин по който съставяме бюджет, който да е достатъчен, за да отговори на нуждите на нашите граждани. А като че ли има някакъв, е, едва ли не тумор, който се разпространява, е, туморът на данъчното а, избягване 2000 евро на граждани на година. Това са а, всъщност цената, която плащаме много е драматична при положение, че говорим за една, а, един етап на бюджетни ограничения в много от държавите. Също трябва да разгледаме и темата свързана с ДДС измамите. Преминаваме през тази економическа криза, която се отразява на много държави членки, особено тези в юга Трябва да се борим с, с сивата економика, но сега комисията казва, че отново имаме проблеми. Проблеми с изоставания, изоставане, с а, забавяне. И това се отразява с а, 193 милиона евро. Става въпрос за ДДС измамите. Има голяма разлика между това, което би следвало да бъде събрано и това, което в крайна сметка бива събрано. 15 000 милиона, 27 Германия, 36 в Италия и така нататък. Комисията предупреждава, че всичко това не трябва да се разглежда само по отношение на измамите, защото има много случаи на банкрут в малките и средни предприятия. Всичко това води до много забавяне на процесите, както има и вратички в законите, от които се възползват лицата. Тоест, наша работа е ние да затворим или да запушим тези вратички, които се използват комисията и много работа се върши за установяване на тези измами, но съществува един такъв парадокс. Държавите членки а, изграждат своя капацитет за идентифициране на измамите и, и ограничаването им, но в същото време те а, повишават а, прозрачността си, намаляват а, нивото на грешка, но когато това се случи, хората казват, ами щом установихте всичките тези измами, сигурно има и още. Сигурно това е само върха на айсберга. Тоест, си струва все пак да припознаем усилията на държавите членки, положени в посока на идентифициране на различните измами и да признаем, че все пак се осъществява опит да се установят всички тези случаи, а не да говорим за това колко повече има, които все още не са открити. Така че трябва да се постави ясно различителната линия между а, грешки, допуснати или неизправности, нередности и от друга страна измама като такава. И така подкрепяме и Признаваме усилията на държавите членки, които се опитват да идентифицират повече случаи на измама. Имаше някои доста видими случаи. Uh, 2011 12 тези години и с нашата комисия, и с Сметната палата. Работихме а, все пак на основата на годишните доклади, но бюджетът е многогодишен, така че когато има период на приключване, а, има по-голям брой корекции. Всичко това покрива отлагания, различни и забавяния Трябва да разгледаме всички а, инструменти, които се използват по време на бюджетния период и и да видим кои а, от корекциите се дължат на забавенията в края на финансовите периоди самия доклад и а, да се надявам и посредством измененията ми се иска да имаме повече последващи коментари, повече последващи дейности в резултат на а, доклада на комисията ни. Самата комисия по казва, че държавите членки не винаги следват тези препоръки, така че трябва да изискаме от държавите членки да се обосноват защо не са последвани препоръките отправени от комисията. Реформата на ДДС през декември 2011 година все още беше в първоначален етап през 2012, нещо, което чакаме скоро да донесе своите плодове и е, има реформи, които тъкат държавите членки по отношение на упростяването на процесите, ранното предупреждение и други мерки. Притесняваме се от различни сектори, сектори, които са обект на повече измами и нарушения. Един такъв сектор е селското стопанство. Нещо, което по-рано сме казвали в нашата комисия тук, в, а, когато преминавахме от първия към втория стълб, казахме, че ще има сериозен риск при развитието на селските райони. за механизма за преките плащания, област, която според нас, тогава казахме, ще бъде най-трудна за превенция на измамите. Кохезионните фондове. Влезна в сила ново законодателство, което ние смятахме, че ще ни помогне да намалим нивата на измами в предпредседнителния период. Казахме на комисията, че държавите, с които работим, сега вече излизат от този етап. Има, разбира се, период на научаване, който е необходим за освояване на механизмите за установяване на измами. Има много разпоредби, свързани с борбата с измамите. Няма защитна връзка тук, но има един док, нов доклад за корупцията, доклад на комисията и ние сме се опитали да включим всичко това да го разгледаме, но има и доста други елементи, които можем да отчетем. Има държави членки, в които има повече прозрачност, по-малко корупция, но когато работят в чужбина, този сценарий се променя и парламента има повече възможност в момента да направи необходимото, да окаже нужното въздействие и смятам, че трябва да се възползвам от всички тези нови разпоредби за борба с измамите. Реструктуриране в ОЛАФ съществува, което споменах по-рано. Отново по-добри връзки с държавите членки, така че и те да могат ефективно да се борят с измамите. Също трафикът <coughs> тютюневи изделия – отново е, област, в която съществува много е, работа, спогодбите с основните е, различните споразумения, които имаме с основните производители на чикенови продукти. Чакам с търпение вашите коментари и разбира се, през изменанията ще подобрим доклада, особено отчитайки последните доклади и информация, получена от комисията от държавите членки. Благодаря. Уважаеми колеги, благодаря ви много. Докладът на докладчик беше обсъден. Искам да ви дам думата. Дали тук има представители на комисията, на Европейската комисия и на ОЛАФ, които биха желали или биха могли да коментират това, което току-що каза госпожа Аяла Сендер, тъй като не виждам представители. Ще дам думата на колегите депутати Инги Греслер. Благодаря ви много. Искам да посоча, че годишният доклад представлява само част от информацията, що се отнася до окончателния доклад на ОЛАФ. И тази част от информацията не съдържа проблема свързан с праговите собствености, тази е, стойности, тази информация не присъства там. А, тя не фигурира в, а, приоритетите за разследването на Олаф. А, и в ежедневната работа на ОЛАФ и в стратегията имаме 500 000 евро в една категория. Има и други числа, които са значителни суми, които следва да бъдат отчитани, е, които са в ущърп на европейските институции. 99,8% от всички казуси в е, развитието на селските райони е, са, в, са под 250 хиляди. Така че и а, в генералната дирекция а, внимава с, с земеделие и селско стопанство, този въпрос е повдигнат. Да, наистина Олаф не се ангажира с тези случаи, тъй като те са под 250 хиляди евро. На 13 февруари получихме писмо а, във връзка с а, изследова, разследо, а, разследващите приоритети, приоритетите за разследване а, на ОЛАВ. Трябва да бъдем много внимателни, защото с цялата статистическа информация виждаме каква е реалността по отношение на ролята на ОЛАВ а, във връзка с всички тези различни дейности. <clears throat> И така, Олаф не помага на никого по тези конкретни въпроси, нито държавите членки, нито на държавите, нито на агенциите и какви са тези прагови стойности, какво е тяхното общо значение – беше заявено в писмо до комисията, че те не играят особена роля, но това не е вярно. Тези прагови стойности са много важни при изработването на стратегията. Те са много важен аспект на работата на Олаф изобщо. И аз мисля, че тези въпроси трябва да бъдат разглеждани да се види какви са целите всъщност основната цел е борбата срещу измамите. Ако разглеждаме приоритетите в разследването за 2014 година, ролята на Европейския съюз, неговите компетенции, как те биват делегирани на конкретни агенции или групи. Може да се види каква е конкретната роля на Олаф. Има някои аспекти, в които няма съответствие между правомощията, такива каквито те са в действителност и каквито се предвижда да бъдат. Има някои въпроси, които следва да бъдат пояснени. Естествено ще бъдат внасяни изменения. Последният доклад доклада Уорден. По него имаше редица внесени изменения и вече нещата са в полето на комисията, след като бяха внесени измененията. И мисля, че Европейската комисия и ОЛАФ Просто не се замисля, че ни предстоят избори и нещата не могат да продължават по нормалния, обикновения начин. Необходимо е реакция и по предишните доклади, които бяха внесени. Председателят благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Не виждам. Искам да попитам госпожа Яла Сендер дали иска да реагира на казаното. Имате думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, не разполагам с тази информация от последната минута от Олаф но а, смятам, че ще поемете тази задача и ще изпълните. Разбира се, винаги сме работили по измамите а, във връзка с разходите. Непрекъснато се намалява бюджета. Ние трябва да гледаме и приходната страна. Нямаме правомощията на Олаф, но трябва да разглеждаме и измамите в приходната част и това е свързано с, с проследяването на измамите в разходите. Никога не съм била съгласна с Олаф. Имаше време, когато ги защищавах. Но се опитваме да видим някакви подобрения в процедурата. Имаме в момента разследващ орган, има някои държави, които ще излязат отвъд правната сфера. Това, което е необходимо е, според мен, наказателен кодекс и ясни правила – за наказателното преследване на тези правонарушения. Аз мисля, че ние бихме могли да работим по това. Разгледах доклада ВОН. Той беше една от опорните точки за моя собствен доклад. В крайна сметка, държавите членки изпълняват най-голямата част от бюджета и мисля, че би трябвало да получим едно обосновано становище в случаите, когато държавите членки не изпълняват препоръките на комисията и на парламента, така че с удоволствие и нетърпение чакам вашите изменения. Председателят, благодаря, уважаеми колеги. Сроковете за измененията са както следва 22 февруари 2014, 12 часа на обед. И с това стигаме до края на дневния ред на днешното заседание. Искам да ви информирам, Говори се нещо не в микрофон. Следващия път може да се върнем на размяната на становища с комисията КОНТ. Това е 20 февруари т.е. в четвъртък от 9 часа сутринта. Това ще бъде следващото ни за заседание Конт и Либе. И сега ще дам думата на госпожа ам, Аяла Сандер. 22 февруари ви, а, 25, 25 е крайния срок за внасяне на изменения. Искам да помоля уважаемите колеги, тъй като току-що пристигна представителя на ОЛАФ, макар че ние приключихме работата си, но тъй като бяха зададени въпроси, тъй като имаме още малко време, дали има възможност да изслушаме представителя на ОЛАФ, които да представят становището си по ПИВ, дали може да им, дадете, да им дадем думата? Да, добре всъщност ние задавахме някои въпроси и повдигнахме някои проблем, проблеми, които говореше, за които говореше госпожа Гресле, особено за праговите стойности. Можем да започнем с това и след това да говорим за приоритетите за 2014 година. Госпожа Греслер направи някои коментари. Разходите показват е, е, точка четвърта. Аз бях предвидила моето изказване за 12 часа. За мен ще бъде много добре да чуем някои пояснения от е, Олаф. Да, разбира се, поясненията винаги са много важни, но ако комисията не смята, че това е абсолютно необходимо, не виждам, ако комисията не смята, че това е нещо важно, председателят. И аз споделям становището. всъщност аз трябваше да говоря в 12 часа на обед. Ако трябваше да говоря в 12 на обед, тогава това означава, че представителите на Олаф са сметнали, че трябва да бъдат тук в 12 часа, така че имаме време и ако а, останалата част от групата няма нищо против, аз бих предпочела да се изслуша Олаф. Председателя, уважаеми колеги, Веднага ще дам думата на представителя на ОЛАВ, без да говорим за процедурите, макар че не е тяхна вина. А, те пристигнаха малко по-късно, но ще им дадем възможност да а, се изкажат. Благодаря, господин председател. На първо място искам да се извиня, че чак сега идваме. Но, както каза и докладчицата, ние мислихме, че точката, която ще обсъждаме, ще и дойде реда чак след 12. Затова извинявайте, че не можахме да се включим на време в дебата. Не можахме да чуем въпросите на госпожа Греслер, но доколкото е възможно, ще се постараем да им отговорим. Най-общо по този проект от доклад от комисията е приятно изненадана от добрия баланс в този доклад. В комисията го работим и на английски често, и на френски, както на немски. И сега ще продължа на английски. Смятаме, че това е много добър сигнал преди европейските избори. Това показва, че Европейския съюз, Европейската комисия и държавите членки полагат усилия, за да се справят с измамите и корупцията, които вредят на европейския бюджет. Също така искам да кажа, че комисията е направила много усилия, е, много юридически инициативи. Споменате е, проекто Директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, е, инициативата Apple, също гласувана тук а, и а, свързаното с Олаф, а, гласувано през октомври. Искам да подчертая и усилията а, срещу трафика на незаконния трафик на тютюневи продукти, подписването на различни протоколи. Всичко това са много а, ценни усилия в борбата срещу из мамата и корупцията и още нещо, което ми хрумна вчера. Вероятно знаете, че пакета за държавните поръчки също беше прият наскоро. Това също е много важно средство за по-добра прозрачност в областта на обществените поръчки. Също важен момент, който трябва да споменем. И разбира се, много е важно това, дори а, да има необходимия фокус. Ние трябва да подчертаем, че трябва да продължат усилията ни, не можем просто да спрем и комисията е готова да направи всичко това заедно с държавите членки. Знаете, държавите членки носят много сериозна отговорност в борбата срещу измамата и както добре знаете, ние сме назад всичко това в регламента за ОЛАФ съществува задължението на държавите членки да установяват АВКОС. Комисията ще работи и ще сътрудничи тясно с държавите членки по този повод, за да създадат тези служби и още една възможност за Европейската комисия и за ОЛАФ да изиска от държавите членки да докладат своите резултати което преди, разбира се, беше възможно, но сега вече е задължение. И това смятам, че ще помогне е, в бъдеще, в следващите години, да се справяме все повече с е, борбата с измамите. Това е което исках да споделя накратко в началото. Колегите от е, Генерална дирекция бюджет ми казват, че е имало някакви въпроси за праговите стойности и други политики. Разбира се, не съм подготвена подробно да отговоря на тези въпроси в момента, но едно а, нововведение в реформата в ОЛАФ е политическия обмен в регламент 883. Това ще се случи за първи път на 8 април между институциите в присъствието на генералния директор на ОЛАФ и участието на надзорния комитет, както вие знаете, този важен момент, това важно събитие ще се случи на 8 април и една конкретна точка в дневния ред са приоритетите за разследване в ОЛАФ, където има много възможност да се обсъди всичко това подробно и генералният директор на ОЛАФ също ще представи приоритетите или IPP, както ние ги наричаме за 2014 година. Благодаря. Председателят благодаря. Давам думата на госпожа Гресле. Искам да прибързвам твърде много, но а, все пак бяха зададени важни въпроси Становище има за така наречените от вас IPP и а, стои въпроса за праговите стойности. Комисията буквално ни подведе. Ужасно е да трябва да го кажем, но а, въпросът е каква е ролята на IPP в, в работата на ОЛАВ. Правите стойности са много важен момент. Буквално единствения критерий дали ще се а, поеме дадено разследване или не. И разглеждайки вашия доклад за 2012 година, не искам да отлагам всичко това като обсъждане, защото трябва да получим отговор. Ако всичко ще се отговаря в писмен вид по-нататък, какъв е смисъл да провеждаме заседание на нашата комисия и такова изслушване? Така че ми се иска да получа някаква информация, някакви отговори или някакви канали, към кого да се обърна, с кого мога да говоря, каква е ролята на праговете в работата, какво е направено през 2012 година, какво се е случило с вътрешните разследвания, които като че ли изчезнаха като приоритет – а пък а, това беше една основна дейност на Олаф. Какво се случи с всички тези случаи, разследвания, които са под праговете? Как действа Олаф в това отношение? Как можем да подобрим? потока на информация. Разбира се, това се отнася не за 2012 година, но да защитим добре финансовите интереси на Европейския съюз. Е много важно да работим и да говорим за, да речем, средствата за развитие на селските райони и проектите, които попадат под праговите стоености. Иска ми се да получа отговори колкото може по-скоро. Van-e még kérdése észrevétele bárkinek? Имате ли други коментари по зададените въпроси? Ако не, давам думата на представителя на ОЛАФ. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, ich bitte um... Благодаря, господин председател. Э, Съжалявам, че е, за съжаление няма да мога да навлезна в подробности е, в отговорите на въпросите зададени е, от госпожа Креслер. Казвам това, защото частично, да речем, трябва да разгледаме тези въпроси с нашия генерален директор. Както споменах, на 8 април той ще представи а, тези теми и не ми се иска да прибързвам и да представям нещо, което предстои той да обяви. Що се отнася до IPP 2013 година, това беше обсъдено, имаше дебат в вашата комисия. Госпожа Креслер казва, каза 99%, но много малък процент от сигналите, които идват, не се разглеждат заради така наречените прагове. Те не са реални прагове, те са просто едни общи насоки и в IPP за 2014 година няма да имаме такива прагове или прагови стойности. Освен това, сме доста наясно а, с а, започването на разследвания, където в член 5 много ясно се казва какви са условията, именно, че решението на генералния директор ще отчете а, приоритетите в политиката, годишния план на институцията. Това решение също те отчете и необходимостта от ефективно използване на ресурсите на агенцията и пропорционалността, ефективността и съразмерността на тези усилия. Така че, госпожо Кеслер, на 8 април ще чуете подробно и отговор на вашия въпрос. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Гресле. Не искам да се заяждам, но все пак става въпрос за стратегията за борба с измамите на комисията и там се говори за прагове. И моят въпрос е каква е ролята, каква е била ролята на праговете за 2012 година в работата на Олаф. Това е нещо важно – то влияе изключително много в различните разследвания и е, съответно на финансови интерес на Европейския съюз. Ето защо трябва да чуем някакви доводи. Бих искала да е, чуя тези отговори. Е, наистина чакам с нетърпение изказването на генералния директор на 8 април, но също така обсъждането е в момента. смятам, че би следвало да получим някаква информация сега, така че каквото може да ни кажете сега и също и а, отговор в писмен вид, ако обичате. Много благодаря. Господин Гайер има думата. Във връзка с измененията, по доклада госпожа Гресле говори за това и аз искам също да се включа. Не става въпрос толкова за оценка на праговете, ако комисията в своята стратегия за борба с измамите е включила това, да, тогава трябва да говорим с комисията. Да, съгласен съм. Deiner These folge, dass also по отношение на вашата теза, идеята, че в този случай Олаф има примерно 99% или там какъвто и да е процент случаи, които не са разгледали, то това означава, че само много малък процент плащания в областта на сълското стопанство ще бъдат възможни. Не мисля, че света е толкова черно-бял, колкото вие ни го обрисувате. Има други депутати от Европейския парламент, които са говорили с Олов за това, за което вие говорите. Става въпрос за важността на праговете, за стартиране на разследване в рамките на Олаф и, както вече беше казано, Парага е само един от критериите. Той не е решаващия критерий. Така че комисията трябва да ни каже малко повече за това какво използват като мерки. Когато си говорим за липсата на прозрачност и борбата с измамите в Европейския съюз, то това е нещо, което вие правите, просто ни чертаете една черно-бяла картина, аз не съм съгласна с нея. Госпожа Гресле. Тази цифра получих от главна дирекция Агри. Те са изчислили и са разписали едно писмо към нас от януари февруари миналата година. В него генералният директор казва, че прага който Олаф са установили по отношение на развитие на селските региони. в този случай. Само някои от случаите се разглеждат от ОЛАФ. Тогава остава въпроса кой разглежда останалите случаи. Нещата не опират до това да чертаем черно-бели реалии или да дискредитираме Олаф, просто искаме да видим кой се занимава с тези случаи. Ако даваме пари на държавите членки, създали сме Олаф, за да може да упражнява контрол. И ако държавите членки не препращат към него случаите, към Олаф случаите, тогава какво се случва? Имаме сериозен проблем и това е което искам да стекна. Имаме сериозен проблем. Опитваме се да видим колко случая има във връзка с Прага, но проблема е тристранен проблем, по който аз говоря. Не казвам, че нещата са само черно и бяло. Въпросът не е да гледаме на живота като наполовина пълна или наполовина празна чаша. В този случай има 99% от случаите, които не са разгледани. Както мога да ви кажа, госпожо Гресле, благодаря отново за това, че повдигате този въпрос. Знам писмото, за което говорите. То наистина излезе от главна дирекция Агри през януари или февруари 2013 година. Ако разгледате статистическите данни за 2012 и 2013 година, това е един доклад, който скоро ще излезе на 9 април. Там ще видите някои от резултатите и е много ясно, че работим повече, а не по-малко по отношение на броя разгледани случаи. В някои случаи сме употребили напълно целия си капацитет, за да работим по случаите. Така че можете да ми повярвате, че сме много активни във всички области на селското стопанство и на развитието на селските региони. Така че цифрите, които аз имам по отношение на ОЛАВ, показват, че сме много активни. За 2014 година нещата дори ще бъдат по-високи. Става въпрос за показателите. Нямаме определени прагове, но имаме показатели, които са част от общата картина. Виждаме, че има текуща дискусия по този въпрос. И в новите показатели няма да имаме промяна. Мисля, че това, което казахте за 2013 година, аз не мога да го потвърдя, но, както ви казах, ще проверя тази информация и по-късно ще ви дам информация. Благодаря, госпожа Гресли, имате думата. Извинявайте. Но да се върнем обратно към този въпрос. 2012 година. Има една изчерпателна статистическа информация. Доста писма са написани, за да проследят този въпрос, защото начина по който се използват статистическите данни не можем да направим сравнителен анализ. 400 случая са били отворени и приключени в рамките на годината. Така че от тази гледна точка явно статистическите данни са раздути по отношение на сравнимостта. Аз не мисля, че това може да се каже. Така че ако се изключат единичните случаи, изведнъж може да се види, че Олаф е по-малко ефективен. Ако говорим не за резултати, а за последващи действия, ще видите, че 20% от тези случаи са били приключени без да има ясен резултат. През годините средната цифра е 40-50% и от тази гледна точка смятам, че наистина трябва внимателно да се разгледа статистическите данни, както аз се опитах да направя. Мога да кажа, че не съм съгласна с тези цифри, защото сравнимостта на статистическите данни вече не се гарантира. Просто трябва това да се има предвид заради внесените изменения. Аз бих искала да ги няма тези изменения, защото тогава ще е много лесно и не пуснат данните. Казвам го отново, за да бъда пределно ясна. Смятам, че е основно да не се лъжем сами себе си. Преминавайки към а, размяната на мнение, искам да дам отново думата на представителя на ОЛАФ и след това отново ще дам думата на госпожа Аяла Сандер да приключим за втори път тази точка. Благодаря много, господин председател. Благодаря за това, че отново ми давате думата. От гледна точка на това, което каза госпожа Гресле, вие сте прав, 2012 година изменихме част от статистическите данни заради преорганизацията на ОЛАВ. Знаете за какво става въпрос. Това е обсъждано много. Промяната е валидна от 2012 година и процедурите за разследване бяха адаптирани така, че да станат по-ефективни. Важно е наистина и съм съгласна с вас, че 2012 година беше преходна година. Това е отразено и в годишния доклад, но бяхме много ясни. Мисля, че нещата са прозрачни и вече зависи от главния директор, генералния директор да разгледа организацията и да внесе необходимите изменения в нея, за да може дейностите да бъдат по-ефективни по отношение на разследването. Отново тук правя препратка към края на април. Виждате доклада за 2012-2013. От него става ясно, че промените, които са направени в ОЛАВ са ефективни. Но ако искате да видите статистически данни, доклада ще излезе в края на месеца. Благодаря. За да приключим депутата, дебата, давам думата на госпожа Сеяландер. Радвам се, че чух всичко това. Въпроса на статистик, свързан с статистиката е сложен. искаме да не е, извъртаме много тези цифри, искаме да ги използваме е, много обективно, без е, необективност и без да се експлуатира това. Трябва да бъдем последователни е, по въпроса за 300 а, числото 300 ние обяснихме какво <coughs> имаме предвид. Ние отговаряме за Олаф. Ние разглеждаме работата на Олаф. Има доста законодателни промени. Директорът на Олаф е, изпраща писмо с е, обвинения за тези прагове за е, районите, за селските райони. Ще имаме повече проблеми, ако сменяме правилата в крачка. Аз не знам дали това може да бъде в полза на генерална дирекция Агри или на Олаф. Не аз казвам, Сметната палата заявява, че са необходими мерки за контрол в държавите членки. Ако Олаф не ги разследва, мисля, че беше казано съвсем ясно, че Олаф действа на базата на някакви улики, че пише на е, генерални дирекции в, в дадена държава, по-добре да не се е, пишат лични писма. Трябва да се установи кой точно отговаря а, за конкретен проблем и да се свързваме с него, да получаваме повече информация, да водим дебати, да знаем наистина за какво говорим. И наистина това се отнася за лоялността ни към всички. Не говоря за себе си, говоря за координаторите. Ние знаем какво търсим, какво разглеждаме, знаем какво пише в писмата. А, наистина, както казвам, писмата са важни, аз искам да ги видя, за да можем да продължим да работим по същество. Благодаря ви, колеги, за измененията. 25 февруари по обед е крайния срок и както вече казах, 20 февруари в 9 часа ще бъде следващото ни заседание заедно с комисията Либе, след което ще продължим работата си. и С това приключвам. Благодаря.